казахте. По 261 член 4 не е поискано да се е, гласува коригендума от вчера, така че смятаме го за прият и така пристъпваме към гласуването. По-нататък следва по